Председателя. Уважаеми госпожи и господа, моля ви да заемете местата си, нека да подновим сесията. Протоколите от вчера и приятите текстове са на лице. Имате ли възражения? Не, значи протоколите от вчера са прияти. Следващата точка от дневния ред